И така, уважаеми колеги, продължаваме работа. След това кратко техническо прекъсване. Следващата точка от дневния ред е препоръка за второ четене на господин Витал Морейра относно е, преходни разпоредби за двустранните договори за инвестиции, изключени между държави членки и трети страни. Имате думата, господин Монера, автор на препоръката. 6 минути. Може да ги използвате както желаете. Обичайно е, първо авторът на препоръката се изказва за 4 минути и си запазва 2 минути за края на разискванията, но, но, но може да изразходвате 6 минути още сега. Та, 6 минути по ваша преценка. Президента, сеньор комисарио, карш колегаш. Благодаря, благодаря господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. От документите, които ще гласуваме утре, този е най-важният, тъй като е свързан с едно от най-значимите нововедения – въведени с Лисабонския договор. Всъщност, след влизането, вече преди около 3 години, на Лисабонския договор в сила, преките чуждестранни е, инвестиции са част от общата търговска политика на Съюза и имайки предвид, че Европейският съюз се ползва с пълна прерогатива в областта на външната търговия, то сега Европейският съюз има прерогативите да приема задължителни правни актове в инвестиционната област. Държавите членки могат да го правят на двустранна основа, само ако получат разрешение от институциите на Съюза. И през изтеклите три години от влизането на Лисабонския договор в сила, държавите членки са сключили много и много. Близо 1200 отделни инвестиционни спогодби с трети страни, най-вече с цел инвестициите да бъдат предпазени от политически произвол в чужбина. Лисабонският договор не съдържа някакви изрични преходни разпоредби за заварените такива спогодби. И сега се налага приемането на регламент, за да се гарантира плавен преход между едната договорна уредба и настоящата. И съгласно регламентът, който бе предмет на продължителни преговори, прочен с съвета, с държавите членки, с трети страни, още преди влизането на Лисабонския договор в сила, влезлите тогава, прочим, търговски инвестиционни спогодби ще останат сила, освен ако Европейския съюз като такъв и е, съответната тета страна не встъпят в променящо двустранната спогодба инвестиционно споразумение. Освен това, регламентът дава правното основание за е, сключване на нови инвестиционни спогодби, вече съгласно Лисабонския договор, при условие, че е, спогодбите отговарят на строгите изисквания на Лисабонския договор. Това, впрочем, е оговорка по настояване на Европейския парламент. Освен това, регламентът предвижда строги условия за даване на разрешение на една или друга държава членка да сключи двустранна спогодба с трета страна. С влизането на регламента в сила ще е, се изготвя доклад за неговото прилагане. И така, значителни, продължителни усилия трябваше да бъдат положени, за да стигнем до тук. Аз мятам, че Текстът е напълно удовлетворяващ и, и, и нашите очаквания, и, и тези на държавите членки. Благодаря ви, колега Морейра. Остава ви минута и половина от 6 минути. Може да ги използвате към края на разискванията. Сега комисаря Дегохт. Благодаря, господин председател колеги! От името на Европейската комисия искам да споделя нашето удовлетворение от сътрудничеството ни с парламента и от това, че постигнахме споразумение по преходните разпоредби. пред наредица тристранни срещи установихме, че е възможно да имаме конструктивен диалог по този вид законодателни промени. Искам да благодаря на, международна, на комисията по международна търговия и нейния председател господин Морейра. Защо внасяме това предложение? Защото Лисабонският договор модернизира търговската политика на Европейския съюз. Е, включително ставаше дума за преките чужестранни инвестиции, които са много важен политически инструмент. Всички са съгласни, че новите инструменти трябва да почиват на съществуващият опит в страните членки. Инвестиционните споразумения, сключени през последните 60 на години, са много важна, важен законодателен опит. И, но това не значи, че не трябва да създаваме една истинска нова политика на Европейския съюз. Става дума за едно законодателство в областта на търговията, което не е лесно. Става дума за много сложни е, правни институционни въпроси. Финализирането на преговорите по, а, на второ четене ще бъде едно забележително постижение. А, тук става дума за правната сигурност на европейските инвестиции. Става дума за над 2400 двустранни инвестиционни споразумения. И тези споразумения ще останат в сила, докато не бъдат заменени с а, а, въпросните споразумения. Тези двустранни споразумения няма да бъдат пречка за провеждането на политиката на Европейския съюз, емисионната политика на Европейския съюз. Приемането на регламента и е има за цел прилагането на инвестиционната политика на Европейския съюз, чрез подпомагане на преговорите за инвестициите, като осигурява защита на всички европейски инвеститори и равнопоставеност при пълна вътрешна непротиворечивост и последователност съгласно нашите политически цели. Затова призоваваме Европейският парламент да одобри преходните разпоредби за двустранни договори за инвестиции, изключени между държавите членки и трети държави. Предложените текстове получиха почти единодушна подкрепа на Комисията по търговията. Благодаря, господин комисар. А сега от името на политическите групи, преди всичко от името на е, Европейската народна партия, за две минути ви давам думата на госпожа Омен Ройтен. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Ще говоря от името на колегата Салески, който е докладчик Сянка по доклада. Господин Морейна беше е, пределно ясен. От е, приемането на Лисабонския договор насам, е, преките чужестранни инвестиции попадат в рамките на общоевропейската външна търговска политика и толкова по-добре. Така можем да предприемаме необходимите целесообразни нормативни и други е, е, действия. Но, все още опасявам се, има някои спънки, някои проблеми. Твърде много държави членки са встъпили в такива двустранни спогодби, които запазват своята сила. Това се предвижда и от самия регламент. Въпросът обаче е дали действията на Европейския съюз биха били от същата висока проба, така се каже, е, от която са действащите спогодби. Та ви призовавам, е, благодаря на всичко това, да, да не се обединим около най-малкия общ знаменател. Това е първата ми молба. Нека се опитаме да запазим високото качество. И второ, не е предвиден ефикасен арбитраж в случай на, на, на възникнали спорове. Съществува, разбира се, Международният арбитражен център за инвестиционни спорове. Държавите членки имат достъп до него. Но в същото време отделните търговски дружества, а не Просто държавите би трябвало да имат достъп до арбитража. Това според мен е много важно. Освен това, по-настоящем Европейската комисия договаря за инвестиционни отношения с Канада. И дали споразумението с Канада наистина ще бъде на необходимата висота, така че държавите членки да не се окажат ощетени. Да, разбира се, ако възникват такива съображения във връзка с Канада, какво да кажем за далеч по-неудобни страни от Китай? Като Китай. Благодаря. От името на социалистите, госпожа Андрес. Благодаря, господин председател. Господин комисар, както току-що каза докладчикът, нещата са много важни. Наистина става въпрос за нови стандарти от Лисабонския договор насам, приложими за бъдещи двустранни инвестиционни спогодби Европейският съюз всъщност ще бъде господар на уредбата. За напред и, и според мен регламентът е, е балансиран, хармонизира в значителна степен практиката в Европейския съюз. Знаете, не веднъж сме били свидетели на, на вмешателство до, до намеса собствената ни свобода на преценка тук като депутати, тъкмо поради действието на една или друга инвестиционна спогодба. Е, сега тези неблагополучия, надявам се, вече ще, ще бъдат е, преодолени. И още повече ще, възоснова на, на хармонизацията, ще постигнем и по-висока степен на защита на, инвестиционни, на инвестиционните си интереси в чужбина. Да, въпросът за арбитража, за разрешаването на евентуално възникнали спорове трябва да, да се уреди. В бъдеще ще трябва да се захванем с обширната материя на, на финансовата и имуществена отговорност, но мисля, поставеното начало е добро. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор от името на либералите, господин Риналди. Благодаря, господин председател, господин комисар, скъпи колеги. Приемането на регламента ще бъде решаваща крачка напред. Един от основополагащите принципи на договора от Лисабон, а именно изключителните правомощия на Европейския съюз по отношение на международната търговия, ще бъде спазен Държавите членки на Европейския съюз не бива да се боричкат за, помежду си за извличане на економически предимства. Сами по себе си държавите членки не могат да се наложат на световната сцена. Мисля, че трябва да отчетем до какъв хаос водят споразуменията, сключвани по-отделно от държавите членки. Те водят до конкуренция между държавите членки, което е в ощърп на Европейския съюз, в ощърп е на неговата конкурентоспособност на световната сцена. А що се отнася до същинското прилагане на регламента, Комисията ще разполага с много широки правомощия. Приветстваме това, тъй като според нас то е гаранция за защитата на интересите на Европейския съюз. Издаването на разрешение, отказа за издаване на разрешение, отмяната на разрешението, според мен всичко това е много балансирано, уредено в предложения текст. Трябва да се вземат предвид интересите на малките и средни предприятия, тъй като това е най-новаторският отрасъл на нашата економика, най-вероятният източник на работни места. Трябва също да покажем, че Европейският съюз много по- ефективно може да защити интересите си в сравнение с отделните държави членки. Нека оставим зад гърба си разпокъсаната Европа, Европа на държавите членки. Госпожа Келер. Благодаря. Благодаря. Искам да благодаря на колегите и на специално господин Залески за тяхната работа. Ние, зелените, сме готови, че е, парламента получава нови правомощия в инвестиционния процес. Това е нещо, което беше поставено под въпрос от някой в съвета. Значи направихме най-доброто от едно положение, където бехме е, на различни позиции с е, съвета. Но регламента не изпълнява главната си цел. Постепенно да отпаднат всички двустранни споразумения и да има срокове за това отпадане начин. Необходима е друга система. Иначе ще си останем с, тези, с това положение до края на живота си. А, по същество. Това законодателно предложение си остава неудовлетворително по отношение на главната си цел. То да бъде една преходна мярка по отношение на договорите, сключени двустранно. Затова аз, аз съм против това предложение. Благодаря. А сега за една минута и половина давам думата на господин Пашка а, от името а, на, на а, Европа, Европа за свобода и демокрация. Благодаря, господин а, комисар. Благодаря. Прехвърлянето на правомощия в областта на международната търговия към Европейския съюз ще бъде съпроводено от процес на мащабни административни изменения. Стотици двустранни спогодби, сключени в миналото от държавите членки по силата на различни правни уредби, ще трябва да бъдат преобразувани в споразумения по общо европейския режим за да не бъдат накърнени правата на страните по споразуменията. Унези двустранни споразумения, които вече са сключени в миналото, трябва да бъдат преобразувани така, че да се зачитат интересите и на двете страни и да се спази договорът от Лисабон при предоговарянето на тези споразумения ще трябва да отчетем и че ще се работи с много поверителна информация. Как да се организира този процес от чисто техническа гледна точка? Във връзка с това ще трябва да бъде взето предвид и прехвърлянето на изпълнителни правомощия на Европейската комисия. Това трябва да стане в съзвучие с регламент 120 182 от 2011 година. Като се има предвид, че целият този процес ще е много сложен, ще трябва да се работи много внимателно и точно. Благодаря на господин Пашка. С това приключихме с кръга от изказвания от името на политическите групи. Господин Ханс Петер Мартин. МАИ латинско. Това бе едно съкръщение, което в миналото изкара на улиците стотици граждани. Имам предвид многостранното споразумение за инвестиции. Целта на това споразумение бе да се защитят интересите на големите световни концерни срещу всякакви форми на намеса от страна на тогава още суверенните национални държави. Следваше да се избегне каквото и да било удържавяване. Тази система бе заменена, според немалко историци и економисти, от прекомерно бързото разширяване на Европейския съюз. Целта бе да се създаде едно пространство, в което да се защитят големите концерни. Сега Двустранните споразумения следва да прераснат в една общоевропейска система. Аз пламенно отстоявам интересите на Европейския съюз и мисля, че можем да подкрепим едно такова преобразуване. Но как ще защитим интересите на малките и средни предприятия? Как ще подходим към патентната закрила? Не би ли следвало да отчетем по-скоро бързо развиващите се страни, там където наистина има нужда от защита. Не мисля, че предложеният подход е правилният. Мисля, че Европейският съюз трябва да намери други начини за защита на инвестициите. Не бива да прави това само по пътя на защита на интересите на големите концерни. Благодаря. Сега Преминаваме към последния кръг оратори, които ще се изкажат в лично качество. Господин Залевски, две минути. Е, Благодаря, господин председателю, господин комисар, госпожи и господа. Това е извънредно вашен регламент, имам предвид този, който предстои да приемем утре в пленарно заседание, тъй като той демонстрира, как е, тази важна норма от договора за общата инвестиционна политика може да бъде приведена в действие. Искам да благодаря на всички колеги от е, кръговете на социалистите, либералите, консерваторите. Искам да благодаря и на комисария Дехухт, чиято работна група предложи много интересни идеи. Зелените предложиха доста е, смел общ регламент, който е, прехвърля тежестта на защитата на интересите на европейските инвеститори върху европейската страна. Е, е, може не так далеко идонцо, як щели. Е, това, което ще гласуваме утре, също е общо за целия съюз предложение. Не толкова мащабно, колкото предложиха колегите ни от Зелената партия, но все пак магистрално и подчинено на някои общи правила и принципи. Първо, при... обща ще е европейската защита на инвеститорите. Те всички ще бъдат защитени по един и същи начин. Знаем, че някои страни се възползват от различните равнища на гаранции, които съществуват в отделните държавни членки, за да упражняват върху отделни сред тях политическо давление. Ще имаме обща европейска система на защита. Действащите европейски споразумения ще се прилагат. Те трябва да бъдат договорени максимално бързо и тук самият комисар има своята роля – Обеден съм и се надявам, че следващата година ще е, разискваме първото споразумение с Канада и е, останалите общностни споразумения. Много важно е на този етап, когато мислим за себе си, за собствените си интереси, върховенство да има интересът на общността. Благодаря. Сега давам думата на господин Джан Лукасуста за една минута. Е, Благодаря, господин председателю. Надявам се, че утре Европейският парламент ще гласува за тази, този регламент. Той представлява важна стъпка към първото прилагане на Лисабонския договор и политиката в областта на търговията. Благодаря на комисията, на Витал Морейра който свърши чудесна работа. Инициативата е много важна, тъй като тя ще доведе до прилагане на договора и ще преодолее разпокъсаността в търговската политика и политиката на инвестиции. Както казва вече колегата, така ще избегнем дъмпинга сред 27-те, скоро 28 държави членки по такива важни въпроси, като търговията и инвестициите. Те са неразривна част от конкурентоспособността. Създава се сигурност за инвеститорите и обхваща преходния период. Следователно, важна стъпка в нашата търговска политика. Благодаря, Джан Лука. Сега давам думата на господин Мялцер за минута и половина. И това е последния оратор. Благодаря, господин председател. Всички споразумения за превозване по море от миналия век като че ли се преродиха в една цяла система от споразумение, която е непрозрачна и ограничава пространството за маневриране на страните. Някои страни правят печалби, които са по-големи от БВП на някои други страни. Нещо трябва да се направи по този въпрос. Би трябвало да си зададем въпроси относно дейността на съдилищата в тази област. Вместо да инвестираме милиарди в политиката за развитие с цел да се справим с негативните тенденции, Вместо да се занимаваме с гаранции, лицензии и така нататък, би трябвало да намерим решение тогава, когато е заведено дело срещу държава членка за това, че тя нарушава някакво споразумение и дори е в разрез, нените политики са в разрез с европейското законодателство. Ако погледнете разпоредите на Лисабонския договор за преките чуждестранни инвестиции, ще видите, че има нужда от някои пояснения преди да сключваме споразумения с страни като Китай, например. И сега спонтанните изказвания. Първо за една минута госпожа Цикал. Gracias, señor presidente. Mr. Commissioner, Salutăm poziția în prima lectură. Благодаря много, господин председател. Господин комисар, приветстваме позицията, достигната от съвета на първо четене във връзка с приемането на регламента и преходните разпоредби относно двустранните спогодби за инвестиции между държавите членки и трети страни. Преди договорът от Лисабон държавите членки са сключвали такива двустранни спогодби. Над хиляда са те над брой и а, са а, свързани а, почти изцяло с чуждестранните преки инвестиции. След договорът от Лисабон обаче а, чуждите преки инвестиции се превърнаха в част от търговската политика на Съюза, т.е. станаха част от нейната изключителна компетентност. Това а, е а, уредба, а, която сега позволява на държавите членки да започнат преговори за изменяване на действащите двустранни спогодби. Това им позволява да а, предложат а, нови подходи, които съответстват на сегашното положение. Благодаря. Благодаря, господин Обермайер. Благодаря, господин председател. Според Лисабонския договор, Инструмента се е превърнал в неделима част от търговската политика с определени компетенции. Държавите членки могат да подписват договори само ако имат възложени от това права от Европейския съюз. Освен това има проблеми, които са свързани и с правната сигурност. Договорите са задължителни по силата на международното право и много инвеститори от ЕСЕ се нуждаят от голяма защита и ако защитата предвидена в договора за Европейския съюз, то тогава по завишените мерки за закрила трябва да въжат. С това изчерпахме списъка с ораторите. Благодаря на всички. Сега ще дам думата на господин комисаря да отговори на въпросите. Господин Дегухт. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, като реакция на някои бележки и коментари, които бяха направени по време на този дебат, а той демонстрира, че като цяло има подкрепа за нашето предложение. Има подкрепа и за преговорите в рамките на тристранния диалог под председателството на Витал Морейра. Всъщност, благодарение на този тристранен диалог се появи този документ, който разискваме. Госпожа Омен Райтен попита дали ще има същото такова високо ниво на защита. Да, Основната ни задача за бъдеще е да гарантираме, че всяка държава членка получава едно и също ниво на защита, което сега е запазено за някои страни. Казахте, че има 1400 споразумения. Има някои страни, които са изключително защитени. В много случаи това зависи от големината на съответната държава. Един комисар обаче трябва да следи за това, че всяка една страна, дори и най-малката, ще получи необходимата защита. На второ място, ще се създаде ли тук нещо като вътрешна система? Не вярвам. Два отговора. Първо, ние поискахме поредица от мандати, за да преговаряме за споразумения за инвестиции с Канада, Сингапур, Индия, например, и нямахме проблем да получим такъв мандат от съвета. Те ни се доверяват да преговаряме от името на Съюза. По отношение на постепенното извеждане от сила, ще има ли вътрешна система. Не, защото държавите членки ще настояват все повече и повече тези споразумения за двустранни инвестиции да се превръщат в европейски споразумения за инвестиции, защото точно така ще има една и съща защита. Тоест, самите държави членки ще настояват да сключваме общо европейски споразумения – това е и логиката на този регламент. И ето защо комисията се съгласи да се откаже от първоначалното си предложение да ограничи излизането от сила в рамките на няколко години. Това не беше реалистично. Държавите членки казаха, че не може да има регламент възосновата на нещо подобно. Ако държавите членки искат да имат едно и също ниво на защита, те трябва да изберат система, която да е идентична за всички. И аз мисля, че точно това трябва да е и целта на комисията. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Уважаеми господин комисар, слушате ли ме? Благодаря ви. Мисля, че за мен като председател и докладчик и за всички депутати е радващо да се срещнем с комисар, който е изключително осведомен и не идва само за да изчете някакъв текст. Така че ви благодарим изключително много. Важно е да разберете колко важен за нас е факта, че тук имаме събеседник, който е изключително добре информиран по темата. Това ни задължава да работим максимално добре. Сега ще дам думата на докладчика за 3 минути Витал Морейра. Благодаря, господин председател. Искам да споделя вашите похвали към комисаря Дегухт. Той рядко е пропускал възможност да се впусне в разисквания с Европейския парламент – за съжаление, не се получиха толкова добре нещата с споразумението АКТА. Преговорите не бяха лесни. Трудно беше да убедим държавите членки, че директивата за чуждестранните преки инвестиции вече е от изключителните прерогативи на Европейския съюз и че двустранните спогодби не трябва да бъдат пречка за общата търговска политика. А също така, че има е, изключително голяма полза е, да съществува обща външна търговска политика, вместо да, е, да са фрагментирани 27-те търговски политики на държавите членки. Сега обаче са направени важни разграничения. Много е важно да се подчертае волята и сериозното отношение на трите институции. Нямаше да постигнем този резултат, без полското председателство и без кипърското председателство. Също така, комисията много помогна при постигането на това споразумение. Искам да ви припомня водещата роля на господин Мешадо, заместник генералния директор той а, не пестеше сили, за да намери а, е, приемливи решения за всичките три институции. Искам да благодаря на контрадокладчиците. Господин Залески, например, който положи максимални усилия, за да постигнем споразумение, макар че това изглеждаше много трудно в началото. Призовавам пленарния състав на парламента да приеме тази резолюция с голямо мнозинство. Това ще ни помогне да постигнем по-голяма интеграция в общата търговска политика на Съюза спрямо трети страни. Също така ще постигнем и по-голяма степен на интеграция в областта на външната търговия. Благодаря, господин Морейра. Приключваме разискванията. Гласуването е утре по обяд. Следващата точка в дневния ни ред е друг доклад на господин Морейра.